Азия, за така че за нас е удоволствие да приемеме тук колегите, представители на Сената. Аз сега давам думата на господин Брок за две минути. Господин председател, господин председател на комисията, скъпи е, колеги. Някои депутати като че ли направят е, разликата между съвета на Европа и Европейския съвет. Е, когато споменавате съда за правата на човека, той е към съвета на Европа. Сега да се върнем към а, днешната дискусия. Светското председателство положи много усилия за ратифицирането на Лисабонския договор от четири страни, които не бяха го направили. И сега вече корабът стигна безпрепятствено до пристанището. Сега обаче ще трябва Евро... Лисабонския договор да влезе в сила. Председателя на Европейския съвет ще, ще бъде посочен от държавните, от държавите членки. А, ако ако искаме да има пълна легитимност, той трябва да бъде избран пряко, както и европейските депутати. Само председателя на комисията трябва да се посочва от е, държавните ръководители. Сега ако Европейския трябва да, трябва да няма недоразумения, трябва да има прозрачност при е, посочването на различните е, личности. Ние бихме искали и службата за външни отношения да, е, извър... да върши своята работа. Ние искаме да се прилага духа на Лисабонския договор, а не да се инструментализира. Така че много ви моля, вземете предвид позицията на Европейския съвет, на Европейския парламент, която много добре познавате. Сега давам думата на Адриан Северин. Дами и господа, влизането в сила на Лисабонския договор е историческо събитие. Трябва да се радваме, трябва да ръкопляскаме трябва да се поздравим, трябва да поздравим и шведското председателство за постигнатите успехи. Обаче едно, един договор не е достатъчен, защото и най-съвършенният договор не може сам по себе си да реши проблемите. Що се отнася до Лисабонския договор, това е още по, а, а, още по-очевидно, тъй като Лисабонския договор е плод на компромиси, а, е, на много концесии, отстъпки и има и много пропуски. Затова те, и вътре има правила и разбира се ще трябва много да работиме за правилното тълкуване на разпоредбите на договора бъдещите законодатели трябва да бъдат и бъдещите архитекти на Европа. Ако искаме обаче новата структура на Европа да устои, ние трябва да вземеме предвид различните традиции, опити, богатства на всички европейски региони. Така че председателя на комисията, председателя на съвета и върховния представител трябва да отразяват всички е, географски региони, всички традиции, всички идентитети. Надявам се, че ако това наистина бе постигне, се постигне, това ще укрепи структурата на Европейския съюз и ще даде допълнителна тежест на Европейския съюз в очи очите на световната общественост. Благодаря на господин Северин. А сега давам думата на Анели Ятенмак. Благодаря. Ако мога да благодаря сега и на средствата за масова информация. А, защото без тях гражданите ще останат напълно изолирани от е, процесите тук. Но за щастие ние имаме възможност да те да отразяват дебата и за кандидатите за, за тези три поста, за висшия върховния представител, президента на Европейския съвет. така появиха се имена тук в дебата, но според мен ние трябва да отразим колко е важно това да има демократичен избор. Когато е, дискутирахме какво ще се случи след приемането на Лисабон. Представители на парламента от Турция ни попитаха какво ще се случи, как ще се организират точно този избор, кои ще са кандидатите. И е, това по някакъв начин показва, че ние имаме още доста да работим по въпросите на прозрачността. Благодаря. Сега думата има господин Фокс. Благодаря. Искам да коментирам неформалните дискусии, които доминираха на последния съвет, на Европейски съвет. Разбира се, ставаше дума за избора на президента на Европейския съвет и неговата роля. Считам, че президента трябва да бъде слуга на съвета. Председател, не е, изпълняващ директор, така да се каже. Тоест, той трябва да работи в екип и трябва да се ползва от доверието на хората. И в такъв смисъл най-лош кандидат ще бъде господин Тони Блеер. Споделям ужаса на канцлера Меркел да трябва да слушаме неговия глас през следващите пет години, докато той хвърчи по света. Въпросът за доверието е също много важен и господин Блеер нееднократно ни е показвал, че той не може да се радва на нашето доверие. Той не може да заема публичен пост, господин е, председател, и настоявам съвета да има предвид това. Благодаря, господин Фокс. Сега за една минута господин Бастиан Белдер. Е, Благодаря, господин председател. С голям интерес прочетах документа на председателството за външните външната служба. Напълно разбираемо е шведското председателство да предвиди повече време за избора на кандидати за върховен представител и председател на съвета няма кой знае колко личности, които могат да бъдат натоварени с тези длъжности в Европа. И тук става въпрос за междуинституционално равновесие. Смятам, че и другите колеги споделят това мнение. Смятам, че външната служба остава извън комисията, но е важно, че там ще се води външната политика. И въпреки добрите резолюции, може нещата да ни обягнат. Благодаря, господин Белдър. Господин Клас, една минута. Благодаря, господин председател. Пазарлъците по отношение на председателя на съвета никак не са радващи. Ние в Белгия Виждаме, че кандидатурата на премиера Ван Ромпой се защищава с аргументите, че той има относително малко врагове и лесно намира компромиси. Но тъй като Белгия е най изкуствено създадена страна, това може да се предаде и на европейско равнище. Никой няма интерес Европейския съюз да се превърне нещо като голяма Белгия. Ван Ромпой не мога да кажа, че истински ръководи изграждането на Белния. Той е по-скоро нещо като портиер, който пази зад вратата статуквото и движи само текущите въпроси. не може да приемем е, личност, личност, която да играе по свирката на комисията, а трябва да е човек, който защитава интересите на европейските граждани. Благодаря. Господин Отмар Карас, е, две минути. Господин председател. Господин председател, дами и господа, преди 20 години успяхме да обединим Европа и да запълним пропаста между диктатурата и свободата. Падна Берлинската стена и по този начин нашия континент се обедини. От тук нататък трябваше да има свобода, демокрация, благоденствие. Ние сме отговорни за спазването на върховенството на закона за разширяване на неговия обхват в останалия свят. След днешния ден мисля, че имаме, разполагаме с цели инструментариум, който ще ни позволи да не, да не позволиме изгра, издигането на нови стени, разделянето отново на света. Е, договора може би е най-големия демократичен успех след преките избори. Сега вече е, е, ние можем да се превърнем в рупор на нашия континент. Е, така че ние сега имаме възможността да е, това, този договор да влезе в сила, но за това е необходима политическа воля. И ако има политическа воля, то тогава защо винаги търсиме само най-малки общ знаменател? Най-малки общ знаменател само отслабва общността ще, е, ще излезем от кризата, когато се преборим с е, безработицата, когато се намали, се намали дефицита, когато отново разполагаме с устойчив резерв. Да бъдем заедно, това означава да търсиме най-доброто решение. Днешният, обаче дебат относно личностите, които ще заемат ключови постове, ме кара да се боя, че може би няма да намерим най-доброто решение и че ще намериме едно лошо решение, един лош отговор на проблемите, които се поставям. Благодаря ви, господин Карас. Сега давам думата на, госп... на господин Агиляр за минута и половина. Бих искал да кажа две неща. Относно заключенията на Европейския съвет. В момента изразявам така гледната точка на е, Комисията по граждански свободи. Що се отнася до имиграцията? Радвам се, че съвет е обсъдил проблемите свързани с е, е, имиграцията. Радвам се, че това става. Политика на общността. Това ще бъде проблема в центъра на вниманието на Испанското председателство Съжалявам обаче, че не, не, са при, не е приета задължител, клауза за задължителна солидарност от финансова гледна точка. Е, обсъждани са и въпросите свързани с единното европейско пространство на правосъдие и свобода, Очакваме много от решенията на Декамврийския съвет, защото тогава това пространство ще се превърне в истинско европейско пространство за действие и се надяваме е, е, в нашия доклад, че е, ще се вземат правилните решения от съвета. Благодаря ви. Благодаря ви, че, че спазахте до секунда времето, което ви бе отпуснато. Господин председател, изключително добре е, че вече можем да затворим последната глава от сагата по Лисабонския договор, но мога да кажа, че съжалявам, че трябваше да платим цената на това да разшириме прецедента, който бе даден на Обединеното кралство с искането на чехите да, си, да не участват в хартата за основните права. И бих бил много благодарен, ако председателството при приключване на дебата да упомене, че хартата продължава да бъде задължителна. Надяваме се да бъде задължителна и за чехите, и за техния президент в неговия замък. Защото протокола, държащ хартата, има за цел да ограничава и решенията на националните съдища, съдилища, което се надявам, че в края на краищата, когато цялата тази сага приключи, ще можем да не се съобразяваме именно и с този момент. Сега господин Петровски. Господин председател, дами и господа, независимо от всички декларации за това как по-добре ще действа Европейския съюз след Лисабон, излиза, че отворихме котията на Пандора. Вече виждаме разнобой между европейските лидери по договора. Никой не знае какво точно ще прави председателя на Съюза, нито пък има демократични избори. Какво ще прави президента зависи от това какво е правил преди това и доколко е силна неговата личност. Изглежда. Същото, като че ли въжи и за външния министр на Европейския съюз. Повечето от гражданите очакват да получат отговор на въпроса на къде се движим? За към Европейска федерална супердържава за сметка на националния суверенитет ли? Също така се питаме дали новия европейски президент няма да е, възприеме старите традиции на антидемократичност. Благодаря. Сега господин Марио Омаро, две минути. Благодаря много на шведското председателство за толкова ясни, но получените резултати през тези 6 месеца. Освен това, а, искам да им подаря този празен лист хартия, който да използват следващите дни като един изключително полезен инструмент, с който да се справят с трудността да определят правилния кандидат за председател на Европейския съюз и за върховен представител за външната политика. Ако можете да убедите шефовете на държавите да напишат на този лист хартия не имената, които чуваме непрекъснато тук и по телевизията, а да напишат каква е тяхната представа за, тя, за европейската външна политика, тогава ще постигнем определен прогрес, защото може би е по-добре да мислим за повече координация, за истинска външна обща политика, в момента, в който това формулираме, много лесно ще намерим и човека, който още може да върши тази работа. Това е именно прозрачността, от която имаме нужда да разберем какво си представяме, че искаме да имаме като европейска външна политика. Затова е изключително важно да избираме личности, които да олицетворяват духа на Европейския съюз които да заемат ролята на Европа на международната сцена и да се придържаме към е, ценностите на създателите на Европейския съюз. Европейския съюз не е монолитен блок. Той е плод на усилията на мъже и жени, които трябва да бъдат подновявани отново и отново, така че ние винаги трябва да заставаме на ценностите, с които бе създадена на Европейския съюз и да търсиме какво можем да добавим към тях. Благодаря. Следващото изказване да, господин Давид Сасоли, минута и половина. Благодаря. господин председател. Искам да благодаря на шведското председателство за свършената работа и за успеха в ратификацията на Лисабонския договор. Сега крайно се, крайно се нуждаехме от този нов договор, който дава възможност да се увеличат правомощията на този парламент и ни дават две нови фигури, които осъществяват един политически и институционален синтез. Съветът разумно трябва да интерпретира предложенията на големите европейски политически семейства и на следващото му съвещание трябва да се избегнат разделенията при посочването на личностите, които ще поемат тежестта на този пост, предвиден в договора. Нуждаем се от председател на съвета, който да може да гарантира единство и приемственост, както и от един върховен представител, който е, да има голям, е, голям опит, да играе ключова роля в Европа и същевременно да осъществява връзката между различните правителства и в Европейския съюз. И накрая се нуждаем от една колегия от комисари, силна, единна, добре балансирана от политическа, географска и полова, от двата пола гледна точка. 20 години след падането на Берлинската стена, която разделяше Европа, всичко това може да засили надеждите в изграждането на най-единна и силна Европа, основана на солидарността и правосъдието. Благодаря минута и половина Луи Мишел. Благодаря, госпожо председател, господин председател, колеги. Първо, Искам и аз да поздравя шведското председателство за забележителната работа, която свърши. Искам обаче да се отправя и към председателя Барозо задочно и на колежката Валстръм да изкажа някои свои съображения по, по отговорите му на господин Верховстат. Ние всички искаме комисията да е надежна, ефикасна, да има засилена а, инициатива и да прилага общностните методи господин Баросо също иска такава комисия, но ако а, иска това да стане, наистина е хубаво правомощите да се организират около 4 или 5 стълба с определена политическа отговорност, които да се олицетворяват от съответните вице е, председатели, които да имат съответните правомощия. Сегашното раздробяване на правомощията в комисията, и аз много добре мога да коментирам това, защото пет години бях комисар, това раздробяване подкопава общностните методи, спира правото на инициатива и вреди на вашата институция, господин Баросо. Е, естествено, че е трудно да се организира отведнъж една структура и правомощия, унаследени, странно, малко опортунистично от миналото, но е, мисля, че сегашният председател наистина трябва нови амбиции за новата институция. Благодаря думата е на господин Бърние. Кандидат комисар. Господин председател, благодаря на шведското председателство и благодарение на тяхната упорита работа имаме Лисабонски договор. Но Лисабонският договор е всъщност инструмент, инструмент за калибриране на институциите, на нас, и ние, и комисията, и съвета просто трябва да използваме тези инструменти за съграждане на нова Европа. Сега вече разполагаме с този инструментариум, за да можем да се изправиме пред трите големи предизвикателства, които стоят пред нас. И за да, да се върнем към казаното от господин Вацлав Хавел, суверенитета. Първо, първото предизвикателство това е кризата. Кризата, от която трябва да излеземе. И то не е така е, слебешката, както навлезахме в нея. Трябва да направиме съответните полуки, трябва да се, да се създадат съответните регламенти, регулации, надзори. И ние, европейците, трябва да, да се възползваме от това за стабилизиране и консолидиране на вътрешния пазар, както спомена господин Монти второто предизвикателство, пред което сме изправени. Това е така наречения зелен растеж в Киото. Е, набрахме е, е, тласък устреме, устрем в Киото заехме челна позиция, трябва да продължиме да заемаме тази челна позиция. И трето, пред, третото предизвикателство, ние трябва да, да да бъдем на около кръглата маса с онези, а не зад масата, на масата на онези, които вземат решение за новия е, ред. И в никакъв случай ние не трябва да бъдем подизпълнители. Е, така че новия върховен представител трябва да създаде една нова стратегическа политика. Колкото по-рано постигнем това, колкото по-рано е, се вземат решенията, толкова по-добре за европейските граждани, за бъдещето на Европа. Благодаря ви, господин Барние. Аз сега давам думата на господин Гонц за три благодаря ви, господин е, председател. Няма да говоря за Лисабонския договор, а ще се спра по-скоро на економическите изводи, направени от Европейския съвет финансовата стабилност като че ли постепенно става факта. Съгласна съм с това, но същевременно нека не забравяме, че хората са на края на силите си. Предприятията не разполагат с средства, с ликвидност, трудно вземат заеми, хората много хора са без работа, така че економическото възстановяване, може би и решенията за економическо възстановяване не са достатъчни. Боя се, че Европа е по-слаба, отколкото преди кризата. Не можем да искаме една силна Европа, ако не направиме необходимите усилия, ако не възстановим доверието, ако не създадем работни места, ако не се бориме срещу социалната социалното изключване няма да победиме. Не са достатъчни и методите за зелено координиране в кавичките трябва да бъдат много по-ефективни и много по-ефикасни. Що се отнася до социална Европа, всички наши постижения трябва да бъдат запазени и да се превърнат в устойчиви. Благодаря госпожа Гънц. За една минута давам думата на госпожа Ека. Благодаря, господин председател. Политиката и психологията много хора в момента се опитват да омалуважат очакванията преди Копенхаген. Аз съм напълно запозната с това, защото също, същата ситуация беше и за целите за климата. Е, очаквания. Има много хора, които са против целите, свързани с климатичните промени. Искам да насърча шведското правителство да продължи своята работа по целенасочен начин, защото ако не насочим усилията си към задължителни ясни цели, няма да постигнем нищо двата градуса, целта да се намаляване с 2 градуса на температурата е абсолютно задължителна. Човечеството може да се раздели на две групи. Онези, които правят нещо, онези, които не правят нищо и само критикуват. Благодаря. И следващият оратор е госпожа Янако. Две минути. Благодаря, господин председател. Отбелязах това, което каза председателството за економическата криза. Но пакта за стабилност няма да може да се прилага по отношение на все повече страни. Ние също времено бихме желали да се развиваме като е една общност на ценностите, а като че ли економическата криза става криза на ценностите и на принципите. И е, същевременно се появява и другата тема за взаимоотношенията с САЩ след е, е, договора в Ница, е, ние сега сме изправени пред един договор, който се страхувам, че ще задълбочи още повече институционалната криза и очакваме е, определени личности да решат е, въпросите, проистичащи от този договор и да ни изведат от кризата. Не мисля, че е, само един човек би могъл да говори от името на всички държави и какъв трябва да бъде този човек, с какви качества, за да може да обедини наистина всички държави членки. Въпросът е, е, не е правилно поставен. Аз бях член на конвента Председателят на комисията би трябвало всъщност да изпълнява ролята на върховния представител, защото той има координиращи функции по отношение на съвета. И той би могъл да ни изведе, един такъв човек би могъл да ни изведе а, от кризата. Така че е необходима една определена степен на координация между държавите членки и между отделните органи на Европейския съюз, за да можем наистина да а, приложим в пълна степен общностния подход. Благодаря ви. Скъпи колеги, Раман Ореги има думата сега. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че според мен Споразумението, което постигнахме с чехите, беше добро решение. Не идеалното, но свърши работа. Може би през 2010 година ще отбеле... 2010 ще бъде много добра година за Европа. Нова структура за институциите. Европейският съюз ще е, има юри, ще бъде юридическо лице, а не само е, група от държави. Ние имаме нужда от воля, за да преодолеем тревожните тенденции на национализъм, които ни пречат да бележим напредък. Ако хвърлим поглед към начина по който вървяхме към единната валута, може би ни трябва същия подход и сега. съставът на комисията ще бъде одобрен през декември в Страсбург и е много важно през януари тя да започне пълноценна работа. Ние трябва да имаме ясна воля да постигнем резултати. В е, Европа трябва да говори с ясен, категоричен, единен глас, е, за да защити социалния си модел с е, своя парадигма, в която пазарът ще функционира по-добре. Благодаря, Оли Шмидт, една минута. Благодаря. Шведското председателство трябва да бъде поздравено. Защото човекът, който най-много се беше запънал в Прага, най-накрая подписа. Това ще бъде добре за следващите десетилетия. Дори е, Вацлав Хавел, истински герой в е, европейски смисъл, на думата, беше готов да направи още стъпки днес. Е, жалко е, е че е, ще има изключение по отношение на хартата за основните права. Жалко, че ще има и други страни в позицията на Великобритания спрямо тази харта. Но все пак трябва да се поемат всички отговорности спрямо бедните хора, защото те най-тежко понасят последиците от кризата. И така, следващата седмица е, ще се правят назначения, не трябва ли те да се правят по много по-прозрачен начин? Благодаря, господин Шмидт. Давам думата на, за минута и половина на господин Келъм. Благодаря, господин председател. Искам да направя три коментара. С влизането в сила на Лисабонския договор Европейския съюз има нужда от е, много по ефективна политика в областта външна политика и политика на сигурност, базирана на солидарност, за да не се повтарят грешките от миналото. Второ, трябва да си даваме сметка колко важно е да има комисия, която е достатъчно силна, за да може да поеме отговорността за приложението на Лисабонския договор. И трето, що се отнася до новите високи, висши постове в Европейския съюз. Необходим ни е кораж, необходимо ни е да избираме хора, които са действителни, действително силни фигури, които имат визия за бъдещето и способности. И за да се справим с новите предизвикателства, Европейския съюз има нужда от държавници от класата на Робер Шаман. Така че трябва да търсим тези държавници и можем да ги намерим също и в новите държави членки. Без а, а, всякакви предразсъдъци. Мисля, че ако разглеждаме Европа като обща роднина, можем да приложим успешно Лисабонския договор. Благодаря, господин Келан. Сега преминаваме към процедурата спонтан... спонтанни изказвания. Благодаря, господин председател. Радвам се, че Лисабонският договор най-сетне влиза в сила. Какви качества трябва да притежава новия председател? Той трябва да може да работи с държавите членки, с е, техните държавни и правителствени ръководители и да укрепи ролята на Европейския съюз да в взаимоотношението на е, силите между глобалните сили – Министър-председателят на моята страна е много подходящ за тази функция. Тя е била извън страната, беженец преди освобождаването на моята страна, преди придобиването на независимост. Госпожа Фрайберге е убедена европейка, много силна личност, която много добре познава ситуацията в Европейския съюз и тя ще се умее да изпълни достойно своите задължения. Господин Баджи има думата сега в рамките на спонтанните изказвания. Но ви моля да спазвате регламента. Една минута, не повече. Благодаря, уважаема госпожо председател. Договорът от Лисабон бе ратифициран първо от Унгария и затова от името на всички унгарски граждани аз приветствам шведското председателство за всичко, което направи. Чешкият е, президент ни създаде доста е, проблеми, но ето, че и тези проблеми вече са отстранени. Надяваме се, че в най-скоро време ще започнем с е, същинската работа на основата на Лисабонския договор. Лисабонският договор експлицитно регламентира правата на малцинствата. А това означава и необходимостта следващият е, комисар, който ще отговаря за въпросите на младсинствата, да гарантира техните права. Благодаря. Имате думата само за една минута. Госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. В Ирландия след ратифицирането на договора питат дали има много голям ентусиазъм. Аз казвам не, тъй като процесът отне толкова време. Да, има облегчения. Само, че хората осъзнават, че истинската работа започва сега и е много трудно да бъдат подбрани подходящите хора. Не просто да, да бъдат намерени хора, а да бъдат намерени и назначени подходящи хора. Много съжалявам, че това отне време, тъй като забавя съставянето на комисията. Но може би е по-добре да малко да се позабавим, но да намерим най-подходящите хора най-висшите постове са много важни. Ето защо на тях трябва да бъдат поставени хора с чувство за отговорност, хора способни, е, хора с желание да направят нещо за Европейския съюз. Господин Баросо е прав, че на нас ни трябват силни институции. И слушайте, слушайте се това, което казваме ние в парламента. Ние сме най-близо до гражданите. Благодаря. Господин Лун, една минута. Благодаря много, господин председател. Оценявам казаното от президента Антфелд и се радвам, че в Копенхаген ще... че е обща позиция за Копенхаген. Румъния вече е предприела стъпки за борбата с промените в климата и за намаляването на мисиите на парникови газове но тези мерки не са достатъчни за да гарантират успех на международните преговори. Смятам, че в Европейския съюз ни трябва по-висока цел от 20%. Трябва да спазваме определени усилия. Ето, например, говоря за задължителния характер на бъдещия договор и мерки по отношение на мисии в другите развиващи страни, сравними с Европейския съюз. Благодаря. Госпожа Халтанен има дума. Китос, пухемиес. Мейла юри салиса. Благодаря, госпожо председател. Провеждаме в момента една много интересна дискусия. Три институции са представени тук. Госпожа Малстръм, госпожа Валстръм и вие, госпожа председател. Три жени. Бих си пожелала и в бъдеще все по-често да виждаме жени на водещи позиции. Госпожа Лолес, госпожа Валстрам, като заместник-председатели на парламента, вършат прекрасна работа. Ние желаем едно по-справедливо съотношение между мъже и жени и в състава на комисията. И на всяка цена би трябвало да използваме настоящия момент, за да постигнем този баланс. Председателят на комисията а, настоява също за по-балансиран състав по отношение на половете, но държавите членки нищо не правят за сега. Надявам се, че ще се осъзнаят. Благодаря ви особено за това, че спазихте регламента. Господин Фескала, една минута. Госпожо председател, бих искал да подкрепя позицията на президента Клаус. Подобно на Германия, те трябваше да се вслушат в решението на Конституционния съд, така както и Германия направи. Мисля, че неговото поведение беше много отговорно. Това беше едно държавническо поведение. Той поиска съда да се произнесе, за да е сигурен, че всичко ще бъде законен. Лисабонският договор ще влезе в сила в период на економическа криза в Европа. Решенията на правителствата, взети за противодействие на кризата, няма да дадат резултат. Мисля, че в бъдеще трябва да действаме по по-съгласуван начин и да не взимаме произволни решения в областта на, на разкриването на работни места и растеж. В бъдеще трябва да бъдем, по, да бъдем настроени по-професионално. Госпожа Жюри, една минута. Аз съм убедена, че Лисабонският договор ще допринесе за една по-добра Европа. Европа стъпила на една по-добра правна основа, която ще позволи да решим проблемите на гражданите по оптимален начин. Но ценностите много често не се признават и не се отчитат. Радвам се, че чешкият е, президент е, ратифицира договора, но същевременно той непрекъснато е, посочваше декретите на Бенеш, които са довели до пренебрегване на правата на част от населението на неговата страна. Нещо, което не можем да приемем от политическа и морална гледна точка – тези документи, свързани с преговорите за присъединяване на една страна като Харватия, са лош пример, който не бива да търпим. Благодаря, госпожа Тичао. Благодаря, госпожо председател, госпожа комисар. Приветствам приемането от Европейския съвет на стратегията за Балтийско море. Това е, е стратегия, която може да се използва като образец и е, за река Дунав, за поречието на река Дунав, за развитието на поречието на река Дунав и на конкурентоспособността изцяло в Европейския съюз. Европейският е, съюз трябва на, да бъде лидер в областта на борбата с промените в климата. Той вече едностранно е приел целта 20-20-20. Пакетът за промените в климата вече е част от европейското право и скоро ще започне да се прилага. Смятам, че Европейският съюз бързо трябва да създаде една новаторска рамка, за да може да организира екологично ефективната економика и да финансира конкретни мерки за адаптация. Накрая, но не на последно място, трябва да се инвестира в обществените услуги за създаване на заетост. Благодаря. Благодаря, госпожа Гал. Уважаема госпожа председател, госпожо Валстрем, госпожо Малстрем, 20 години е, отминаха отпадането на стената и, и от премахването на желязната завеса. И независимо от това, в някои области ситуацията все още не се е променила. Все още наблюдаваме старите комплекси. В Унгария Опозицията демонстрира и е, тези демонстрации бяха потушени с е, използването на сила. Договорът от Лисабон очертава нови компетенции. Надявам се, че наистина е, ще имаме повече компетенции и повече правомощия по отношение на правата на човека и ще можем да защитим по-ефективно е, правата на младсинствата включително и правото на използване на техния език. Ние в парламента, комисията, съветът, Европейския съюз като цяло е призван да реши този въпрос. Благодаря, господин Шикерски. Сижелски. Благодаря, Дами и господа, Лисабонският договор най-сетне е прият. Да се надяваме, че Европейският съюз ще спечели от него. Сега се нуждаем от разпоредби за изпълнение. Трябват ни механизми за сътрудничество между лидерите на Европа, които носят отговорност за разработването на идеите. Е, най-важните проблеми са борбата срещу безработицата, е, осъществяването на контрол върху финансовите институции в е, период на криза, ние не трябва да, да се занимаваме с, с решения за това колко пари да изразходваме за борба срещу климатичните промени. Разрешаването на економическите проблеми е от първостепенно значение. Благодаря. Благодаря, господин Кили. За мен е голям, голяма чест да мога да се изкажа на 20-та годишнина отпадането на Берлинската стена. Трябва да кажа, че за мен е още по-голяма привилегия за това, защото 67% от ирландците гласуваха за Лисабонския договор. В, бъдещите, в бъдещето хората ще видят, че това, което се случи през последните години е много показателно за движението към мир и спокойствие. Накрая искам да кажа, че се говори много за евентуалните имена е, които е, да запълнят е, високите постове, най-високите постове в Европейския съюз. Много е объркващо, ако имаме трима председатели. Благодаря. Господин Мичел, една минута. Благодаря, госпожо председател. Нека първо да кажа каква чест беше за мен да присъствам е, срещата по развитието в Стокхолм е, и да поздравя председателството за добрата организация на тази среща. Аз е, току-що дадох интервю за Ирландското обществено радио за една журналистка, която каза, ето намаляваме парите за здравеопазване, а пък не намаляваме средствата за развитие. Трябваше да я убедя, че можем да се справим добре и в двете области. Трябва да се борим за разрешаване на кризата, но едновременно с това никога да не забравяме, че всяка година в развиващия се свят обмират 11 милиона деца, а 5 милиона от тях умират поради липсата на лекарства, които ние имаме тук от десетки години. Така че нека да не забравяме, че това е един от най-важните въпроси, по които трябва да работим. Поздравления! Господин Ривелини има думата. Господин Ривелини има думата. Благодаря, госпожо председател. Лисабонският договор влиза, ще влезе в... беше прият 20 години след падането на а, Берлинската стена. Това беше истинското начало на а, единството на Европа. Това беше стена на предразсъдъците и, тиран... и тиранията. Сега обаче ние трябва да видим какво ни предстои след падането на стената. Изникна нова стена между, юж, между южните и северните страни, между богатите и бедните. Тези стени могат да създадат много проблеми за човечеството и дори да доведат до война. Ето защо назначенията които ще направи съвета след влизането в сила на, на Лисабонския договор, не трябва да се основават на тайни преговори между шепа хора. Съветът трябва да информира Европейския парламент за своите намерения. Иска... Ние трябва да видим как... към какво се стремят. Дали възнамеряват да разрушат стените. Само тогава можем да обединим Европа. Последното изказване е на господин Бронкс. Благодаря, госпожо председател. Британският лидер на опозицията обяви намерението си да предоговори части от Лисабонския договор. Това, разбира се, ще иска съгласието на всичките 27 държави членки. Той също така обяви въвеждането на закон за суверенитета, който ще доведе до референдум, задължителен референдум при бъдещи е, договори. Нещо, което може да бъде лесно отменено от, бъдещ, от по-нататъчни правителства. Как... Съветът и комисията смятат, че а, всички тези заявления са прекалени. А, трябва а, да бъде взет решение или да се приеме Лисабонския договор, или Великобритания просто да не пусне. С това приключваме спонтанните изказвания. Сега има думата госпожа Маасром от имата на съвета. Дами и господа, дебата беше много интересен и ви благодаря за изказванията. Съветът споделя вашата радост за това, че Лисабонският договор вече е подписан всички 27 държави членки. По този начин ние ще можем да играем по-засилена роля на, на международната сцена. Съгласна съм с онези, които казаха, че е може би съвпадение, че президента Клаус избра много подходяща седмица, в която да подпише договор. Същата седмица, в която бележим падането на Берлинската стена и окончателната победа на идеите на Робер Шуман. И тяхното надмощ предимство и това, че те наделяха над идеите на Сталин когато говоря за Чешката република, искам да се върна на казаното от господин Дав, че това, което чехите получиха, не е опт-аут, не е освобождаване. Нито Полша, нито Чешката република получиха освобождаване. Просто, е, просто са ограничени възможности за приложение на съда при евентуален конфликт. Както каза министър-председателят, консултацията с 27-те колеги продължават. Работата е трудна и неговата амбиция. Той ги покани на работна вечеря следващия четвъртък. Малко е, е предварително да спекулираме за имена. И аз чета вестниците е, виждам имена, които бих искала да видя, имена, които не бих искала да видя. А, видях, е, виждам, че и тук има няколко кандидатури. А, е, можете да ги представите на съвета. Има, все още има време. И ние се. Ние отчитаме вашите съображения за баланс между половете, региони и така нататък. Да, разбира се, споделяме вашите притеснения, че Европа не бива да се управлява само от мъже. Но изискванията са много, трудно е да се отговори на всички тях. Що се отнася до върховния представител, тя или той ще уточни, ще дооформи рамката за външната служба и това трябва да стане преди да се, преди да се представи на съвета до година. Върховният представител също така ще е, отговаря на въпроси в парламента и ще трябва да развива своите становища по външната политика. Що се отнася до економиката, Искам да отговоря на поставения въпрос и да кажа, че ние не сме се отказали от своите амбиции. Много е важно да се придържаме към амбицията си е, за осъществяване на стратегия за излизане от кризата, защото ако не успеем да преодолеем бюджетните дефицити, ще пострадат най-уязвимите слоеве. Виждаме светлина в тунела, само че процесът ще бъде бавен, безработицата се запазва на високо ниво. Трябва ни обаче стратегия за излизане от кризата, трябва ни а, план. А, това е задължително, за, ако искаме да оставим на бъдеще поколения устойчива економика по промените в климата, госпожо председател, не сме се отказали от своите стремежи. Работим денонощно, убеждаваме, спорим, опитваме се да привлечем своите партньори. Проведаха се множество срещи, предстоят още много срещи. Вярно е, че в цял свят хората осъзнават проблема и това е насърчаващо. Това обаче не е достатъчно, ако искаме да спазим целта за 2 градуса. Не всички части от а, мозайката са на лице, а, за да постигнем а, задължителни цели. Ние ще продължим да се борим, но няма да е лесно, тъй като много, няколко от нашите патьори казват, че не са готови. Европа продължава да осъществява лидерска роля и ние ще продължим да работим за ясна, категорична е, рамка. Целта е да заместим е, протокол от Киото с задължителни цели. Искам да благодаря на Европейския парламент за работата, която вършите и за работата, която ще, работим, ще вършим след Копенхаген. Европа изпъл... осъществява водеща роля. Потвърдихме разчета на комисията, потвърждаваме ги, готови сме да, осъществ... да дадем своя принос. Работна, работна група разработва идеите за разпределение на усилията. Ние искаме да продължим да оказваме натиск върху други държави. Продължаваме да работим непрекъснато. И искаме да ви благодарим за подкрепата и, както казах, разчитам да продължим да работим с парламента по този и други въпроси. Благодаря, госпожо министър. Госпожа Валстром, заповядайте. Е, тъй като е, министърът говори френски и английски, аз трябва да говоря шведски. Благодаря. Ще на шведски. Днес бяха изложени много-много съществени аргументи и въпроси. Текстът на новия договор трябва да отговаря на действителността. Текстът на Лисабонския договор ще бъде важен ориентир за нас по отношение на решенията относно климатичните промени и излизането от економическата криза в борбата ни за повече заетост, за повече работни места – за овладяване на проблемите, свързани с миграцията. И редица други проблеми, за които вие говорихте. Да, прилагането на Лисабонския договор засяга непосредствено хората, които ние представляваме. Прилагането е свързано и с тези високи постове, за които говорим тук цяла вечер. За мен също е много важно да виждам повече жени на най-високите постове на Европейския съюз, на европейските институции. Това е един много важен елемент в пътя ни към повече демокрация, към повече европейски ценности. Така че са ни необходими компетентни кандидати и кандидатки. Аз мисля, че мнозинството от европейските граждани ще ни подкрепят. Демокрацията не е нещо, което ще ни падне от небето направо в скута. Не. Демокрацията е нещо, за което човек всеки ден, всяка година трябва да се бори с всичко това, което върши. Работихме чудесно с шведското председателство. Използвам случая за да благодаря на шведското председателство за чудесното сътрудничество. Разработихме нови стратегии и както господин Баросо вече ви съобщи, първата мярка, първата инициатива, е, която желаем да поем, подемем, е гражданска инициатива, свързана с е, Зелената книга. Мисля, че до януари ще имаме вече доста отговори, които ще ни помогнат, е, след като ги обсъдим и с парламента, да осъществим на практика тази инициатива преди края на следващата година. Мисля, че това ще бъде едно чудесно начало. Всички от тези възможности, които са заложени в разпоредбите на Лисабонския договор, трябва да се използват максимално на практика. По отношение на климатичните промени и борбата срещу тях. Както вече казах, ще поемем е, колкото е възможно повече задачи и ще се опитаме да осъществим колкото е възможно повече мерки. Това е много важно. Естествено, че ние знаем какво ще направят и нашите партньори в тази област. И нека да добавя още нещо. Ще продължим с срещите ни, на които ще разискваме въпросите, свързани с Лисабонския договор. И нека да подчертая, че комисията винаги е изслушвала с много интерес становището на парламента и че ние сме отворени за по-нататъчни дебати по тези въпроси. Благодаря, госпожа председател. Дебатът с това приключи, както е предвидено по дневния ред. Сега ще чуем изявлението на съвета и на комисията за среща на върха Европейския съюз Русия